на пътниците в рамките на въздухоплаването. И така, с това приключваме заседанието днес. Утре сутринта в 8.30, забележете, казва председателят, ще започнем с разискванията тук, необичайно рано, след което ще продължим до най-вероятно до късно вечерта, тъй като от